Сега давам думата на, госпож... на госпожа Бердер за доклада и план за действие на ЕСЕ срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна. Имате думата, госпожа Бердер. Благодаря, господин председател. Благодаря,